Guten Tag. Wir beginnen unsere Добър ден! Започваме нашето заседание, тъй като не желаем да караме госпожа комисаря да ни чака. Има ли някакъв проблем с дневния ред? Не виждам. Минаваме към втора точка. Имате протокола от последното заседание на масите си. Както винаги, ще погледнете ще ми кажете в края на заседанието имате ли възражение или не. Ако не, считаме протокола за прият. Това заседание а, отново се предава по нашия телевизионен канал. Освен чешки, литовски, латвийски, шведски, естонски, всички останали езици. Утре няма да заседаваме, в тази зала, а в съседната в... става дума за Ян 4Q1. Много ви моля да не забравяте, че ще бъдем в друга зала и ще ви помоля да си вземете и вещите, които сигурно ще ви трябват. Да не оставяте нищо тук в залата, защото утре по време на гласуването може би ще искате да знаете за какво гласувате много от нещата са в хартиен формат. Искам да ви помоля да погледнете в документацията си докладът за посещението в Печ, в културната столица на Европа. Това беше една много успешна мисия и благодаря на заместник председателя на парламента и член на нашата комисия Тюкиш, който ръководи, ръководи тази делегация. Благодаря също така на сътрудниците на секретарията, госпожа Крискане и госпожа Тулинг, които прекрасно организираха нещата. Нашата делегация имаше възможността да разговаря с унгарския премиер. Е, много голямо ехо, голямо отражение имаше сред обществеността. Обикновенно, когато отиваме в страни, в които не сме ходили, понякога биваме възприемани по-добре. И затова се радвам, че културната столица Печ и а, делегацията, чрез нейното посещение, бяха широко и добре отразени в обществеността. Ако сега госпожа комисаря дойде, ще се радвам. Ето я и нея. <laughs> Yeah. So, if the commissioner is taking her earphones. So I, uh, I have a pleasure to welcome. И така имам удоволствието да поздравя с, с топло добре дошла госпожа комисаря а, пак в нашата комисия и то не за пръв път. Тя най-редовно ни посещава и обменяме становища. Имаме няколко интересни теми, които искаме да обсъдим с вас. Предстои ни да а, приеме работната програма за 2011 година. А, някак така стана, че 10 или 11-12 години след а, започването на програми в нашата сфера, културата и така е много удачен момент да обсъдим с вас всички възможности, които се разкриват пред нас. Да а, не говорим, че верно 2014, но предстоят и нови програми, по които вие вече организирате подготовката. И така, госпожо комисар, Давам ви думата за кратко, даже и не толкова кратко изложение. Разполагаме с време до 16.30, за да обсъдим и други актуални въпроси и идеи. Госпожо председател, скъпа Дори, скъпи колеги, госпожи и господа. За мен е голямо удоволствие да участвам а, като част от структуриране диалог в този обмен на виждания за приоритетите за едната година. А имаме вече няколко ценни доклада, които са готови, други са в процес на изготвяне. Сигурна съм, че ще продължим да работим в тясно сътрудничество сътрудничество през 2011 година по предложенията на комисията за нови програми и придвижвайки дневния ни ред по образованието и културата. А, да започнем с стратегията Европа 2020 година. Утре а, комисията ще при, е, приеме своята работна програма за 2011 година. Така поставяме началото на пътя си към реализиране на целите, заложени в, тази стратегия. В момента започваме да осъществяваме основните си инициативи. Основното послание на Европа 2020 е ясно и просто. А, за да излезем от кризата с нашия социален модел и с глобалните си позиции, с които вече се гордеем, трябва да преследваме интелигентен, включващ всички устойчив растеж. Това означава, че трябва да преследваме своята а, цел в областта на образованието и подготовката а, ние стъпваме на двата основни стълба образцови постижения и равнопоставеност в основната ни инициатива Младостта в движение. Необходимо е да дадем на нашите младежи инструментите, с които да могат да разгърнат целия си потенциал в обществото, основаващо се на знанията трябва да им даваме образование, което да им разкрива еднакви възможности. Не всеки обаче е намерил мястото си в новата економика някои групи в обществото не е достатъчно да разполагат с тези инструменти в економиката на познанието, тъй като те често от самото начало се оказват изключени. Трябва активно да ги интегрираме в системите за образование и подготовка, както формални, така и неформални. Госпожо председател, младостта в движение е в сърцевината на Европа 2020. Обедена съм, че така можем да поставим е, в политически фокус своята съвместна дейност с вашата комисия. Да ви разкажа по какъв начин започваме с реализацията на младеща в движение. До година ще започнем с нова стратегическа инициатива за модернизиране на висшето образование. Нашите цели са отчетливо ясни. Да разширим достъпа за студенти от всички социални слоеве и да се приближим към реализация на европейската цел 40% с завършено висше образование. Да гарантираме а, получаването на умения, които способстват за намирането на работа. Да а, направим нашата система на висше образование по-отворена и прозрачна, така че всеки да може да види разнообразието, което предлагат нашите а, образователни институции, да а, позиционираме своите университети на глобалната сцена, така че висшето образование на Европа да стане синоним на отличните постижения. Ще спомена две инициативи, които обмисляме. Да за да се насърчава по-голяма откритост, ние проучваме възможността за веждане нова система за очертаване на особеностите на отделните университети, които са техни силни черти. Тази система ще отразява разнообразието на системите за висше образование в Европа и ще помагат на студентите да избират по-съзнателно своя университет. Освен това, разглеждаме възможността да реализираме повсеместно за Европейския съюз предоставяне на студентски заеми заедно с Европейската инвестиционна банка и други финансови институции. Сега ще се обърна към а, баланса между образцовите постижения и равнопоставеността за висшето образование, за да можем да работим по наистина включващ всички начин, да имаме а, своята отговорност за подобряване на училищната система. Затова ще предложа една препоръка към държавите членки относно политиките за борба с ранното отпадане от училище за постигане на нашата цел падане на процента на отпадналите под 10%. А, трябва да наблегнем и на неформалното и на извън формалното учене. Националните рамки за квалификация трябва да признават получените извън официалната формална система на образование и обучение квалификация. Ученето през целия живот също е водеща светлина за финансирането на нашите програми в областта на образованието и обучението. Ако си зададем въпроса по какъв начин Европейския съюз може най-добре да способства за усилване на полагането от държавите членки усилия в това отношение, аз съм убедена, че ще се спрем на такъв вид програми. Нашите програми са насочени именно и пряко към интелигентен, устойчив и включващ всички растеж. Те се търсят много и ние с сегашните си ресурси не можем да посрещнем търсенето и не можем да го управляваме ефективно. Ще излезем с предложения за следващото поколение програми. Затова аз се обръщам към вас да поставяте проблеми, свързани с образователните програми. Освен това, е уместно да се затвърждава бранда на образованието. Уместно е точно сега да се търси начин за засилване на ефекта от тези програми, чрез търсенето на синергии между тях, чрез оптимизиране на конкретните цели и действия, заложени в тях и упростяване на на процедурите, както и подобряване на капацитета да се ползва подкрепа на други източници, като намиран, например, местните регионални органи на управление. Сега ще споделя някои идеи за културните и художествено-творческите отрасли. След това ще приключа с няколко думи за спорта тази година е, е от решаващо значение за включването на културата и на художествено-творческите отрасли в политическия дневен е, ред. А, то, тези отрасли имат особена роля в е, стимулиране на иновациите, укрепване на развитието на умението и на културното, е, уменията и културното разнообразие възползвайки се от възможностите предоставени от цифровизацията. Аз съм убедена, че можем да, да използваме всички ползи, свързани с единния пазар в полза на културата по интелигентен начин, който признава къде тези пазари не се справят добре и къде е необходимо на творците да се оказва помощ от страна на публичните органи за управление. Това означава създаване на рогативна рамка за защита на авторските права и насърчаване на културното разнообразие. Освен това, трябва да насърчаваме аудиовизуалният сектор за едно преминаване към паневропейски лицензи за държателите на права, които желаят това и спазване на основния принцип за свобода на сключване на търговските договори. До година ще излезем допълнение на, и след консултации по зелената книга с ново съобщение. Нашата цел е да улесним достъпа на, до финансиране, да следим търсенето за нови умения и включване на тези отрасли в стратегията за регионално развитие. И не на последно място, чрез създаване на творчески партньорства между органите, работещи в областта на образованието, деловите среди и обществените органи а, живият сектор на художествено-творческите отрасли създава економ... економически растеж и дава възможност на а, хората да а, реализират принципа на културно разнообразие в Европа. Ще продължим да работим след нашето съобщение за цифровизацията на киното с, с а, схема за подкрепа на кината, които се а, цифровизират. А, тази подкрепа е крайно необходима, за да, защото без нея ние излагаме на риск културното разнообразие. За съжаление, пазарът сам не може да реши тази задача за цифровизацията, затова е необходима подкрепата на публичния е, център е, сектор. Искам да благодаря на вашата комисия за прекрасната работа в областта на знака за европейско наследство, което предполагам утре ще се гласува. С радост ще очаквам да продължим да работим заедно, за да оформим възможно най-добрия текст. Да работим заедно, така че знакът за европейско наследство да се радва на доверие и престиж. И накрая, госпожо председател, ще представя и едно съобщение в областта на спорта. То ще очертае рамката за политиката на европейските и национални действия за лансиране на социалната и образователна роля на спорта. Нашето съобщение ще дава насоки и подкрепа за спортното движение на всички равнища любителски и професионални спортове и ще бъде знак за ангажимента ни за засилване на диалога с а, спорта и спортните организации. Бюджетните ограничения на национално европейско ниво не ни позволяват да изградим една полезна и смислена спортна програма за 2012 година, но съм убедена, че е важно да продължаваме да подкрепяме бъдещата си политика чрез практически действия на европейско ниво. А, тези действия вече включват 30 транснационални проекта, осъществени през миналите две години. За бюджет с 2011 година ще финансираме действия а, за 2012 и по-нататък. Над а, една дозина спо, области от спортната политика ще бъдат обект на оцен, е, оценка и по този начин ще можем да стъпим на солидна база, за да решим каква най-добра форма да а, осъществяваме бъдещи европейски действия. Скъпи колеги, започнах да говоря за бюджета. Сега иска, искам в а, заключение да кажа колко съм а, ви благодарна за подкрепата на вашата комисия и личните ви усилия, за да не се допусне приемането на предложенията за бюджетни съкрещения, направени от съвета за 2011 година. Заедно с подготовката на новите програми и средносрочния бюджетен а, преглед, ние започнахме един страстен дебат за следващата финансова рамка. Заедно ще можем да реформираме бюджета така, че да реализираме политическите цели на Европейския съюз. Европа 2020 година е пътна карта за реализация на обществото, основаващо се на знание и с право образованието се намира в сърцевината на тази карта. Именно образованието трябва да поставим а, в центъра на очертаването на пътя към а, интелигентен и включващ всички растеж. Именно образованието може да ни помогне да се справим с най-дълбоките неравенства в нашите общества и да интегрираме различните общности в в момент, когато нараства социалното напрежение. Така че се радвам в бъдеще да ми помагате да се справяме заедно с тези предизвикателства пред Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Да, вие сте права. Образованието е изключително важно. Но тук и в къщи, когато сме в събота и неделя при семействата си, го знаем. Но понеделник, като тръгнат хората на работа и като отидат съответно в своите офиси, забравят какво са мислили през а, а, уикенда. Сега минавам пак Сег... на немски. Защото в противен случай ще ми се карат моите колеги а, в а, Германия. Много благодарим. Чухме, че два са основните момента по-добро обучение и преодоляване на ранното отпадане от училище. чухме как а, може, какво може да направи комисията. според мен задължително а, а, в повече в фокуса на Европейската комисия трябва да застане болонския процес. В противен случай няма да можем да постигнем това, към което се стремим. А, иначе смятам, че точно по темата за, с темата за културата и художествено творческите произведения сме а, е, на прав път. В Берлин започва един конгрес следващата седмица е, е, по отношение на филма. А, това е още едно доказателство за това, че културата може и трябва да бъде движещата сила. Аз самата няма да задавам въпрос и ще помоля колегите а, да зададат своите въпроси. Господин Мигански има думата. Благодаря много, госпожо комисар. Вие бяхте избрана заради вашата позиция. Аз изпомням а, вашето изслушване. А, спомням се и а, какво отговорихте на въпроса, когато ви попитахме каква, какви а, инициативи ще започнете с а, източноевропейските ни съседни държави. Така че сега имам следния въпрос. А, ще започнете ли през следващата година някакви нови инициативи, които до този момент не са съществували са в шесте държави, които са включени в източното партньорство? Благодаря. Благодаря. Госпожо комисар, аз се интересувам от плановете на комисията по отношение на спорта. Както казахте, картината, която се очетава, не е розова. Наистина до този момент не сме видяли да съществува европейска програма за финансиране на спорта. Кога смятате, че такава програма би могла да бъде е, съставена и публикувана? И второ, Европейската комисия възнамерява ли да включи е, спорта в вече съществуващите програми за финансиране, като например ученето през е, целия живот или други младежки програми или програмата ДАФНЕ, седма рамкова програма, защото е, по този начин ще могат да се създадат по-добри финансови условия за спортните мероприятия в Европа. Подобен а, е, е, проект ще може ли а, да се реализира през тази година или може би в началото на следващата? Госпожа Паладели. Василио, ευχαριστώ κυρία е, е Благодаря. Много се радвам да ви видя тук, госпожо комисар. Аз ще говоря на гръцки, а иначе ще ми се сърдят колегите, макар че знам, че предпочитате да, а, вие да говорите на английски. Ще ви върна към първата част на вашето изказване за модернизацията на висшето образование. Предполагам, знаете, каква е ситуацията в момента в университетското образование. Това е нещо тясно свързано с културата, с европейската култура. Дали сте мислили, госпожо комисар, за програма, която да насърчава мес... изследванията, свързани с местната специфика на различните места в Европа, където има университети. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Spoštovana gospa eh, najprej. Eh, Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар. Първо искам да приветствам вашето решение във връзка с програмата, която подготвяте през 2011 година за реформа в висшето образование, което означава, че ще се продължат реформите от Болония. Според мен тази програма е малко закъсняла. Тя отдавна трябваше да се случи, за да не се получи празнотата, която в момента имаме между края на Болонската реформа и нейното продължение. Много се радвам, че политиката в тази сфера ще бъде продължена. Радвам се, че Болонската програма ще бъде продължена и съм на мнение, че Европейския съюз много повече трябва да подкрепи програми в тази посока. Вие казахте, че сте доволни от настоящия ход на Болонската реформа и реформата във висшето образование. Казахте, че декларацията от Болония е била много полезна за редица страни членки, които са избрали на тази основа своя подход, но трябва да се направи още много, за да постигнем принципните цели, които сме си поставили. Бих искал да знам на какви стълбове ще стъпи новата реформа, която трябва да очакваме с е, смятам, че трябва да се преследват целите, които вие очертахте. Университетите трябва да бъдат доста по-отворени към економическите аспекти на образованието. Надявам се и реформите през второто десетилетие ще се съсредоточат върху реформата на съдържанието на висшето образование, а не толкова на техническото адаптиране на висшето образование. Е, желая ви много успех в по-нататъчната реформа във висшето образование. Euh, euh, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че ни отделихте време е, и ни помагате да подобрим нашата работа. Искам да се спра на е, две неща. Първо, обучението в университетите. Що се отнася до висшето образование, 20 век започна много слабо. Университетите не успяха да привлекат най-добрия интелектуален потенциал и най-добрите изследователи. Това се отнася а, обаче не само за Европа, отнася се за изследователската дейност и висшето образование и в Азия, и в Южна Америка. В тази връзка а, бих искал да а, попитам как ще проведете проучването, което споменахте, какви критерии ще бъдат а, приложени при оценката на силните и слабите страни на а, университетите. И още един въпрос във връзка с стипендиите. А, според според какви критерии ще бъдат раздавани стипендиите? И още един въпрос относно творческия сектор. Казахте, че има нужда от регулираща рамка. В момента се намираме на един вид кръстопът. Има много канали, по които се реализира този вид индустрия. Бихме искали да знам какво ще, какво ще подкрепи комисията. Вие сте права, когато казвате, че не е достатъчен един европейски пазар, че трябва да се направи още много, най-вече по отношение на цифровите техники. Последни от този кръг за въпроси казва председателката. Има думата господин Николао. Благодаря. Госпожо комисар, вашето присъствие тук е изключително важно, защото вие ни предоставихте информация за актуалните дейности, които в момента се осъществяват в комисията и в подготовка за бъдеща работа. Интересуваме особено въпроса за напускащите образователната система. Въпреки, че живеем в една ни модерни цифровизирани времена, все пак много от децата не завършват образованието си. Какво може точно да се направи в бъдещето за тяхто включване? Знам, от една страна се стремим да действаме превентивно. От друга страна обаче трябва да работим с тези деца, които вече са изостанали в своето училищно образование. Комисията планира ли а, програми? Имате ли вече а, някакви разчети за социалното положение тези деца, след, къде, след като са отпаднали, къде са отишли, какви са възможностите националните на училищни системи да им предложат друг вид професионално или техническо образование? Аз самата е, също имам въпрос, госпожо комисар. Вие казахте, че искате да въведете европейски стипендии. Ние вече имаме европейски стипендии в рамката на програмата Еразъм. Тези стипендии са смешни, но все пак съществуват. Не знам а, в момента тези стипендии на кого и как трябва да бъдат раздадени в рамките на коя програма. Харесва ми това, че споменахте ЕРБ в рамките на тази програма, защото те имат пари за разлика от нас. Така че ще бъде добре да ни разкажете как си представяте конкретно разпределенето на стипендиите. Well, thank you very much. Uh, these are really very interesting questions. Благодаря. Това са много интересни, и бих казала много уместни въпроси. Ще започна с а, програмата за източно партньорство а, в културната област. Тя започна през 2002 година. Първата е част средоточена към техническа част, регионален мониторинг и подкрепещи дейности. Втората е част е насочена към засилване на капацитета в културния сектор. Съгласно програмата за източно партньорство, целият предвиден бюджет е 200 милиона. вчера бях в Торино и участвах в една среща с ETF и нашите партньори представители на културните образователни сестри, среди от нашите съседни страни. Обсъдихме а, как а, на, и как те а, да участват в а, укрепването на професионалното образование. За нас и по-специално това професионално образование след завършване на средното училище е особено важно. Важно е и за нашите партньори. Така че да, имаме такова сътрудничество. Сега да премина към спортната тема. Въпросът за спорта не е така мрачен, защото когато спортът бе включен в Лисабонския договор ние получихме компетентност, но не получихме бюджет. След, т.е. нямаме конкретно бюджет за спорта. За оставащата част от сегашната финансова рамка нямаме никакви пари за спорта до 2013. Но аз ви казах, че в края на краща може да се окаже, че така е по-добре, защото ние трябва първо да се подготвим. Подготвителните дейности в момента Текът, както казах, ние трябва да сме готови до 2012. След това ще имаме оценка на въздействието на базата на така събраните данни, а, чрез подготвителните дейности и така, чрез това съобщение на комисията ще проправим път за една а, подготовка на спортна програма за следваща финансова а, рамка. Така че се надявам а, това а, съобщение да е готово и прието декември месец а, и ще започне след 2013 година да а, се финансира и а, програма а, в областта на спорта. Госпожа Пелиетели, за а, висшето образование, вие ме попитахте дали сме отчели а, социалните а, различия и социалното, а, социалния происход на а, студентите. Държавите членки определят а, учебните програми и начина по който се организират а, а, образователната дейност в университета. Но с тази инициатива за преглед на силните черти на университетите, тези неща ще станат по-ясни, защото днес не е така очевидно кои университети имат по-скоро една по-широка академична насоченост и кои са по-технически специализирани. А, тоест, някои предлагат подобен вид а, професионално образование, за което вие говорите. А, в 2011 започваме да работим в това отношение. Искаме да се направи категоризация на университетите в а, смисъл а, каква, в какви области те специализират и да има взаимно признаване на а, университетите. Чрез този начин можем да а, повишим интегрирането на университетите с по-голяма характеризация. Определено ще можем да наблегнем и на социалните науки. А другия въпрос бе за модернизацията на висшето образование. Не сме си губили времето, според мен, както се намеква. А, и като не сме го направили до сега, защото Болонския процес имаше нужда от това. Дори и към днешна дата има държави и университети, които не са успели да модернизират университетите си съгласно Болонския процес. Сега обаче ние залагаме на модернизацията на учебните програми, на управлението на университета, на тяхната автономност и финансиране. Така че това имаме сега предвид, когато говорим за модернизиране на университетите. Освен това, искаме университетите да бъдат по-интернационални да могат да се конкурират на международната сцена. И мисля, че това е нещо наистина необходимо. За културните и художествено-творчески отрасли, а, както знаете, Приключихме процеса с, на отворените консултации, в който се включиха много участници. Сега анализираме а, техните а, коментари и мнения и се готвим да подготвим един основен работен документ, на чиято основа ще вземем решение какви точно действия, какви инициативи ще са необходими, за да помогнем и да под и да насърчаваме развитието на тези отрасли. Ще а, си сътруднича с комисаря Хан, за да видим по какъв начин да освояваме най-ефективно и регионалните фондове а, и как а, тези отрасли а, в областта на културата и изкуствата а, да се възползват от тях. Сега се връщам към а, въпроса за отпадналите от образователната система на ранна възраст. Тези деца обикновено са деца, които не завършват средното си образование. Много са причините за това. Изследванията на тази тема соча, че винаги има а, а, някакви а, преобладаващи причини. Едни не получават достатъчно насърчение от семейството си, на други просто училището им не им е интересно и за това решават да се занимават с нещо друго. Причините са много. Надяваме се от до година да излезем с едно предложение – което да насърчи споделянето на идеи за това как да се справим с тези а, явления. Няма готова рецепта, защото тези явления са доста разнородни. Но когато а, а, проведем тази инициатива за събиране на идеи, ще можем а, да подберем, така да се изразя, и подходящата за всеки отделен случай рецепта. За тези деца, които напускат училище по една или друга причина, преди да се завърши, ще видим по какъв начин можем да ги върнем обратно в образованието. Някои изобщо прекъсват своето образование, но е, има сред тези отпаднали деца, които могат да продължат. Просто с тях трябва да се работи и за това трябва да въвлечем а и училището. Училището трябва да бъде по-интересно за такъв вид деца. Ще ви дам пример. Има училища, където много се държи на спорта, защото много са децата, които а, отпадат от училище, но а, биха проявили интерес да продължат да учат, ако имаше повече спортни занимания. Има такива а, проучвания, които го показват. Има атлетични а, програми, програми за лека атлетика, за други а, спортове, които могат да привлекат децата да се върнат за подпомагането на а, учещите. Не става въпрос за стипендии, става въпрос за заеми, които да способстват а, мобилността на студентите. Сега а, а, обсъждаме това с Европейската инвестиционна банка, да видим по какъв начин да ползваме средствата на е, Европейската инвестиционна банка посредством, разбира се, местни и регионални банки, за да помогнем на студенти, които искат да пътуват, за да учат, но не могат да си го позволят финансово. И знаем, че това, което ние предлагаме в момента чрез нашите програми, не е достатъчно, за да могат те да отидат да учат в чужбина. Това е допълнителна помощ за тези а, студенти. Когато схем, схемата е готова, ние разбира се ще ви я представим, за да можем да я обсъдим по-задълбочено. Благодаря. До тук 10 колеги са се обадили, че искат да задават въпроса. Не, вас ви нямаше в началото, не ви давам възможност да питате сега. 10 души съм записала. И така, като се пита нещо, много ви моля да не се повтаря след това от друг задаващ въпрос. Заповядайте. Благодаря за амбициозната програма, госпожо комисар. Най-важният документ, стратегията Европа 2020 година по отношение за вищо, на висшето образование. Вие говорите за болонския процес, за увеличаване на конкретно способността на европейските университети, особено а, визави а, САЩ и а, Китай. Става въпрос а, за качество. Вие искате да се повиши броя на завършилите висше образование с цели 10% за толкова кратко време. До каква степен смятате, че ще имат готовност държавите членки да постигнат това? Защото аз нямам много оптимистични очаквания. Това е за да, да догоним американците, да не говорим за китайците като процент. Има и друга много важна тема. Ние искаме да намалим социалното изключване чрез включване а, по помощта на дигиталната ера. Вие говорите и за това, че чрез телекомуникация и информация може да се стигне навсякъде. Имате ли предвид, е, предвид тук и усилията за дигитализация на киносалоните? Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Една молба имам и един въпрос. Молбата се отнася до включването на културното разнообразие и аспекти в цялостната политика на Европейския съюз. Знаем, че сте много ангажирана в това отношение и във вашия ресор. Е, с, с времето става все по-ясно, че вие имате много сериозно отношение и ангажимент към а, е, тази тема. Е, културата като а, една задача с преплитащи се функции много често се забравя и аз затова искам да ви помоля да упражните малко по-голям натиск в колегията от комисари а, и наистина да обясните, че тази задача, а, която има културата, а, като интерфейс в свързващата и функция е нещо много важно. Втората област касае спорта. И в тази връзка имам въпрос а, който обсъждахме на предишно заседание, бе ни представено изследването тогава във връзка с Лисабонския договор и политиката в областта на спорта. Мисля, че така той спомогна да се освободим от иллюзиите си, защото стана ясно, че поне в изследването не се вижда необходимост Европейския съюз да се задейства законодателната обр... а, законодателно отношение а, във връзка с спорта. И ние изпратихме към комисията молба да се погрижи за лицензионна процедура за посредници в спорта, особено що се отнася до млади спортисти, за които се търси работа и се осъществява посредническа дейност в Европа. Знаем, че нашите държави членки, клубовете имат много големи очаквания към Европейския съюз и да изоставяме нещата само в ръцете на саморегулиращите сили на клубовете е прекалено малко, защото големите клубови асоциации могат да регулират това. Ми имаме много малко спортни клубове, които нямат административен апарат, при които това не е възможно и които се надяват ние да създадем някаква регламентация. Затова искам да ви попитам, след като и ние като парламент ви помолихме за това, дали възнамерявате да предприемете конкретни действия. Председателката, благодаря. Господин Матула има думата. Eh, Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Бих желал да задам въпрос във връзка с eh, обучението и спорта в училище. Позовавам се на един прост факт. Преди няколко години спортът привличаше децата да участват в дейностите на а, училищата. По-настояще много деца се страхуват от а, спорта, от а, физкултурата в училище. А, наред с това се разпространява все повече затластяването и това е голям проблем, особено за малките ученици. Мисля, че спортът като дисциплина може да създава стимули за децата в училище. Затова моят въпрос е как вие виждате връзката между образованието и спорта в училище в средосрочен и дългосрочен план? Например, колко часа е, спорт на седмица биха били подходящи? Благодаря, господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Много са въпросите към, ми към вас, но ще се спра само на два. Първо, с удоволствие чух че говорите за нова система за описване на силните страни на университетите. Това е много необходимо, особено сега, защото в моята страна специално университетите е, живеят в изолация, подчертават собственото си значение и нямат връзка с реалността. Не, е, заради това и не се справят както могат, както биха могли някои от университетите е, се справят много добре и се адаптират е, в тази комисия. Правихме такъв, е, такова посещение преди месец-два и наистина трябва да насърчаваме подобни реформи в академичните среди и университетите. Второ, за ученето през целия живот. Това е много решаващ въпрос, ако искаме да имаме интелигентна економика и растеж. Трето, колегите коментираха темата спорт. Мисля, че от европейска страна трябва да се набляга на аматьорския спорт. 100 хиляди души в, в частност да започнат активно да се занимават с спорта. Това според мен е основна а, инициатива. Прекалено много се а, набляга на професионалния спорт. също времено виждаме направо неприлична амбициозност там а по отношение на нивото на заплащане. А, тези неща ме кара да си мисля, че е по-добре да насърчаваме масовия спорт и някои от колегите говориха за това. Много ще се радвам, ако това се превърне в основна инициатива. Благодаря. Аз ви благодаря за това, госпожо председател. Имам един въпрос. Аз приветствам инициативата ролята на Комисията за образованието и културата и се радвам на успехите на тези инициативи. А, и, и, и въпросът ми е, е следният. А, все повече така или иначе живота на хората минава чрез медиите. Има ли инициатива и работи ли се за свързването и обвързването на образованието и културата с медиите. Аз мисля, че ако има, има подходяща форма за това, от нея биха спечелили а, и хората, и медиите, и културата, и образованието. Благодаря. Scoria. Mm, io praticamente rinuncio alla mia domanda perché è una domanda fatta sullo sport. Penso che la commissaria abbia capito quanto siamo preoccupati. Моят въпрос е Нещо, което всъщност вече беше казано, ние доста мислим за спорта а, и няма да задавам въпрос, просто благодаря на комисарката. Господин Юнкерас има думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар. Аз се присъединявам към думите на госпожа Палиатели. за това, че трябва да бъдат включени така наречените human sciences във висшето образование. А, и още нещо. В нашата комисия работим върху въпроси, касащи културата и туризма. Как изглеждат нещата в комисията? Има ли в комисията връзка между комисари отговаряш за културата и комисари отговарящ за туризма? Аз също благодаря на комисарката за това, което каза за модернизирането на университетите. Аз съм загрижен за няколко неща. Смятам, че болонския процес върви твърде бавно а, и освен това страните членки Европейския съюз не правят достатъчно. Университетите се чувстват изоставени в Северна Европа нещата протекоха по-добре. Нещата протекоха и добре и в Централна Европа, и в някои университети в другите части на Европа. В други части на Европа обаче Болонския процес изобщо не протича. Трябва да кажем в рамките на Болонския процес следното – университетите, които не осигуряват възможност за продължаващо обучение а, и които не предоставят документи за завършено образование на студентите от Италия и Кипър, тези университети не трябва да бъдат подпомагани, тъй като те всъщност не играят ролята, която трябва и противоречат на болонския процес. Те се придържат към старите методи на обучение и така нататък. Мисля, че а, стимула за университетите трябва да бъде да издават а, унифицирани дипломи за завършено образование. Трябва ясно да се разграничи кои университети издават такива дипломи, валидни само в собствената държава и кои за цяла Европа. Госпожа Шмидт има думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар. Аз исках да засегна темата за културните и художествено-творческите отрасли. Зелената книга подхвана един дебат, който показа, че тази индустрия, тези отрасли имат много важно значение – особено що се отнася до ролята, която те играят в социален и економически план. Как ще се съобразим с този аспект? Този въпрос ще бъде наистина много, много важен. Жан-Мари Кавадар засегна въпроса и за партньорството което ще бъде необходимо да се е, изгради между тези отрасли и органите за местно самоуправление – Друга една важна тема, по която трябва да помислим, е темата за мобилността. В е, художествено-творческите отрасли този въпрос е много важен. Важно е, е по какъв начин ще насречаваме мобилността и по какъв начин ще е, осигурим закрила за творците. Що се отнася до а, кохезионните фондове, наистина има средства, които могат да се използват за насърчаване на културните отрасли. Микрофон, моля. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме за закъснението. Самолетите в момента в Европа не са особено точни. Искам да засегна една тема, която не знам дали вече е била обсъждана. Това е темата свързана с авторското право. Тази тема наистина е много важна и засяга много отрасли. Съдебната система, вътрешния пазар и при всички положения и културата. В тази връзка трябва да намерим решение, което да осигурява адекватно заплащане на творците, е, особено когато е, техните произведения се ползват в е, интернет. В Испания сме създали съответната законодателна норма, но Съда на европейските общности постанови, че създадената от нас норма е в противоречие с европейското право. Какво мислите вие по този въпрос, по тази толкова важна тема? Тъй като а, ние трябва да защитаваме интересите и на творците. Знам, че за, казва председателката, че господин Бърние отговаря за този въпрос, докато нашата комисарка отговаря за културата. Сеньора Коста, благодаря на комисаря Василио, защото тя постави три стратегически въпроса. Мисля, че днес ние се намираме в една много важна фаза, защото се налага по, да намерим по-добро място на културата в рамките на стратегията Европа 2020. Това са важни насоки, е, това, което се очаква от нас е да придадем нова енергия, нов замах на е, тези политики, защото те са в области, които ние считаме за стратегически. Така че ние се присъединяваме към вас, когато казвате, че става дума за стратегически въпроси. Имам един въпрос, е, или по-скоро няколко въпроса. Един от въпросите е свързани с младите хора и мобилността, движението. Тук трябва да намерим отговор по отношение на двете теми отлични резултати и равно третиране. Младите хора трябва да имат необходимата мобилност и да им се помогне при придобиването на знания. И благодарение на дейността на нашата комисия, Имаме известни а, средства в рамките на тези програми Erasmus Mundus и а, млади хора или младеща в движение, но все още сме далеч от а, наистина реална помощ за а, младите хора. Бяха посочени и други възможности, като Европейската инвестиционна банка, но имаме също така а, Европейския гаранционен фонд. Всичко това обаче трябва да получи а, по-добри финансови измерения в рамките на Кохезионния фонд. Да се потърсят възможности за стипендии, може би от социалния фонд, Европейския социален фонд. И нещо друго, което е важно, тъй като аз съм а, докладчик а, а, по а, тема засягаща тази област, трябва да призная, че наистина това е една област, която до която ние не можем да стигнем толкова лесно с нашата информация. Като цяло обаче подходът бе положителен. Може би това не става ясно, съвсем ясно в доклада, а именно, че има публичен интерес в областта на културата и в публичната сфера и не бива да предоставяме тук нещата изцяло в ръцете на частни организации. И от друга страна, има някои други теми, които са много важни за мен, а именно а, авторските права, за а, творците, за създаващите културни произведения. Този а, статус на автор е признат някои държави членки, но не навсякъде. От друга страна, цифровизацията на кинозалите и подкрепата на културните а, стоки и ценности, които се създават. А, аз се радвам, че културните ценности бяха споменати и трябва да ви кажа, че в това отношение, според мен, е необходимо да полагаме съвместни усилия и с съвета на Европа за насърчаване на културния туризъм. Защото важни теми в тази област са, разбира се, културното наследство, а и други теми, които се обсъждат в нашата комисия по култура. И още нещо към госпожа Василио. Ние имаме Европейски ден на културния туризъм. Комисарят Таяни също се ангажира с това. И в тази област трябва да се опитаме още по-силно да свържем, да приближим културата и туризма така че наистина това да се превърне в един стратегически проект, подкрепен от всички. Благодаря. Позволете и аз да добавя от себе си един въпрос, който ми хрумна, докато слушах. Вие разговаряхте по темата картиране или категоризация на университетите. Това малко ме кара да бъда скептична. За какво става дума? За оценка, за подреждане по ранг на университет или какво си представяте? Някакъв портал ли е, ще бъде създаден? Е, сравняване на университетите помежду им? Е, оценъчни елементи, този е по-добър, този е по-лош. Честно казано, ние не искаме това. Ако просто искате да създадете един списък за възможностите, които съществуват, и ги представите някъде в сумарен вид, това би било добре. Но все пак искам да ви помоля да ни кажете категоризация или подреждане по ранг на университетите предвиждате. Сега ще ви помоля да отговорите на въпросите. <laughs> доста списъче се оформи. Надявам се, че не съм пропуснала нещо. Първо искам да направя една корекция. Ние не правим а, някаква ревизия на болонския процес, а го продължаваме. А, всъщност, аз сега бях на годишната конференция на Асоциацията на Европейските университети в Палермо трябва да ви кажа, че те са много заети именно с осъществяването на болонския процес. Едно нещо трябва да е ясно. Болонския процес е между институционален, между правителствен процес. Това не е европейски процес. Разбира се, Европейският съюз подкрепя този процес, подпомага го, но това не е наш процес. Университетите трябва да модернизират учебната си програма, начин на финансиране и управлението и качеството. Качеството според мен е много важно. Значи, осигуряването на качество е нещо изключително важно, не по-мало важно от количеството. Да, ние искаме университетите да обучават колкото може повече студенти, но качеството остава за нас първостепенен приоритет. А, няма да отговарям в реда, в който се зададоха въпросите, защото има връзки между тях. Но тъ, докато сме на темата за университетите, а, <clears throat> господин Борис, мисля, ми зададе въпроса за възможността да се постигне тези 40%, които са заложени като цел. Ще обясня как работим по този въпрос. Всяка държава членка е специфична. Някои държави членки имат 15-20% или равностоен еквивалент завършили висше образование. Някои имат над 40%, почти на 50% са. Това, което молим сега държавите членки да направят, е да представят своя национална цел, отчитайки изходните си позиции, своите възможности и да ни представят какви цели си, пред... си поставят сами. От 27, 25 държави членки вече са ни представили националните си цели. До година ще представят националната си програма за това как смятат да работят за да постигнат тази цел. Та, нашата цел и нашата надежда са да стигнем средно ниво 40% завършили, след като отчетем така представените ни национални цели. Разликата между целите в стратегията Европа 2020 или Сабонската стратегия, мисля съвсем правилно съветът сега реши, че държавите членки трябва да се ангажират пряко и лично с тези цели. Значи те трябва да сведят, сведат броя на своите нови цели до 5, а не до 23, както беше по Лисабонската стратегия за културата. Благодаря. Благодаря, че признавате моите а, максимални усилия за насърчаване на културата. И след а, това ние получихме а, а, много а, от а, насочването а, на а, четири посоки в областта на тази стратегия. Новите работни места, които ви представих, също и индустриалната инициатива на господин Таяни, който казахме също, че и там да се включи а, и а, въпроса за туризма, а, за младеща и така нататък. Говорих също с баронеса Аштън. Казах и, че искам специално да говорим за да има в а, службата за външни дейности подразделение, което се занимава специално с Европа. Защото ние трябва ясно да представим европейската култура и разнообразие в отношенията си с чуждестранните партньори. Тя се беше много отзивчива. Не съм я хванала да се срещнем тук в Брюксел, но скоро ще успеем някъде да се срещнем винаги трябва а, заедно с другите а, колеги комисари, а, казах, да се стремим да, влиз, да, да въвеждаме а, културата във всички а, посоки нашата дейност, тя да влиза като естествена част. За спорта. Няма да говоря за неща, които не са още съвсем уточнени, но за да ви ориентирам какво, каква ще бъде основната линия на съобщението за спорта. Определено ще се насърчава значението и ще се подчертава значението на социалната и образователна цел а, и роля на спорта. А, доброволните а, инициативи на, по места, масовия спорт, ще се насърчават. Ще се насърчава също така физическата, физическата добра подготовка, но и моралната сила на спортиста, например борбата с допинга. Също така ще участват в това оточняване най-различни заинтересовани страни. Това вече е факт, но се надяваме по-нататък да се канализират и а, структурират по-добре нещата. Вече а, имаме връзки с редица спортни асоциации и федерации. А, Господин Стоянов, вие поставихте много важни въпроси. Ние искаме да защитаваме правата на хората на културата и на изкуствата. Но в работата по тази посока се включват много комисари. Комисаря Барние скоро ще е постави началото на отворни консултации в това отношение. Искаме те да включат максимален брой заинтересовани страни, за да се отрази целият спектър на тази проблематика. Така че не мога сега да кажа какъв ще е а, крайния резултат. Но определено нашите съображения ще бъдат отчетени, аз мога да ви уверя. Искам също така да ви поканя да участвате в тази консултация. Много е важно да чуем какво мислят хората, които определено се интересуват от култура. И сега пак за културата. Искам да ви уверя, че съвсем скоро време ще излезем с едно а, съобщение за а, киното. Насърчаваме дигитализацията, цифровизацията на киносалоните, на малки киносалони, които по този начин, като се цифровизират, ще могат да показват европейски филми. Имаме вече договорености. Мисля, че една от банка от Франция, една от Испания за това как да подпомагаме а, тези киносалони да могат да получават кредити от своите местни а, банки по по-лесен начин. Така че тази цифровизация, искам да ви уверя, ще се реализира, ще се придвижи а, значително напред скоро време. Дорис, за картирането или очертаването на специфичните особености на университетите. Искаме на студентите да е съвсем ясно какво се предлага, в кой университет какви курсове се предлагат, в другия университет какво се предлага така че а, студентите, когато избират в кой университет да учат, да го правят съвсем съзнателно и на базата на добра информираност. А, и, осъществи се едно проучване по време на френското председателство. А, то беше възложено тогава и се надяваме до пролетта до година да е готово. И между другото има препоръки, които в стотина университета вече се е, тестват. И а, на основата на тези тестове плюс а, на изследването ще, ще видим а, какъв курс да вземем. Дали ще ги категоризираме, дали ще ги подреждаме а, в някаква скала или а, просто ще ги охарактеризираме. Едва ли ще ги подреждаме по скала, но ще видим как ще го направим. Добре, благодаря ви. Получихме представа за вашата много разностранна дейност. Аз искам да направя още две забележки. Едната е отправена към колегата Берлингер. Той има пълно право. Балонския процес не е проблем на парламента или на комисията. Този проблем е национален проблем и проблем на университетите. И тъй като нито националната политика, нито университетите са си написали домашното преди да започнат а, а, Болонския процес. Нито са си написали програмите, нито са подобрили управлението. Сега, поради тази причина, сме изправени пред е, затруднени. Навсякъде установяваме е, наличието на проблеми, навсякъде с изключението на, изключение на северните държави. Е, защото от университета при едно посещение ми казаха, ние нямаме проблем. ние нямаме бакалавър, имаме кандидат, но той е еквивалент на бакалавър и нямаме проблем с признаването. защото болонския процес, не, е защото университетите не са казали и економиката също така не е казала къде ще използват дипломите за бакалавър. Комисията е свършила своята работа, въвеждайки системата с кредитите, защото без системата за кредитите нямаше да а, могат да се завършват бакалавърски степени. А, Искам да кажа няколко въпрос, думи по въпроса за честотите. Имаме едно съобщение от госпожа Грос. Провежда се дискусия между комисията и председателите на парламентарните комисии. Аз зададох въпрос къде е културата, защото в политиката за частотите е записано, че културата, економиката и така нататък ще се третират равноправно, което не е вярно, защото къде е културата? Ще помоля комисарката много внимателно да следи този въпрос, за да може да не се раздадат всички чистоти и накрая нито един театър, нито една опера разбера да не може да използва микрофон, тъй като вече са били раздадени всички честоти. Този проблем е силно политически и силно касаещ културата и затова, госпожо комисар, ще ви помоля да се застъпите за нас. Може би трябва да отида при госпожа Грос, която ме покани на кафе и вместо да моля за захар за кафето, може би ще трябва да поговоря сериозно с нея. През юни проведохме един симпозиум на тема култура в културата в външно министерство и по време на този симпозиум а, а, а, решихме да излезем с доклад по собствена инициатива на тази тема. Госпожа Шака поема а, тази тема. Смятам, че ще ви предложим някои неща, които може да а, обсъдите с госпожа а, Аштън. След това а, говорих с господин Елмар Брок, а, а, който се занимава с външно-политически отношения и с него написахме едно писмо до госпожа Аштен, в което настояваме културата да играе роля във външнополитическите отношения, тъй като това е един от продуктите, които можем да изнасяме и надявам се вие да ни подкрепите. Още веднъж много ви благодаря, госпожо комисар. Желаем ви всичко най-добро за предстоящите тежки месеци и се надяваме да ви видим най-късно през януари отново в този кръг, може би още през декември, зависи от това какво ще стане междувременно. Благодаря ви и довиждане! Преди да премина към следващата точка от дневния ред, искам да кажа а, следното. Утре имаме изслушване по темата за киното. За съжаление, плаката, който трябваше да обяви изслушването, не се получи добре, защото на плаката а, в момента има черен фон, на който пише Дорис Пак. Никой няма да дойде с този черен плакат, на който пише Дорис Пак. Имаме е, кинодейци от Польша, Италия и така нататък. Аз не участвам в, в това изслушване. Е, секретарята не е виновен, други са, са виновните. Много некултурен плакат, така да се каже утре ще ви помоля колкото да, да, да, да дойдете колкото може в по-голям състав, да доведете повече е, колеги, за да покажем на кинодейците, че се интересуваме от тях, че се интересуваме от всичко, което се казва за дигитализирането на е, киното. Така че много ви моля утре, след като приключи гласуването, да не си тръгнете. Е, надявам се всички да дойдете за гласуването. За това ви моля да не изчезвате и да не си запълвате двата часа с нещо друго. Моля ви, останете. Имаме е, изключително представител представителство от а, а, кинобранша. Така, сега преминаваме към точка 5 от дневния ред. Поканили сме спечелилите Европейската младежка награда Карл Велики. За тези от вас, които не знаят какво е това, ще кажа, че това е една идея на Европейския парламент, започната от председателя Пътеринг и от председателя на вече съществуващата награда Карл Велики, която съществува от доста време. Тази инициатива беше подета от тях и наградата се връчва на млади хора между 16 и 30 години ко, които а, а, разпространяват европейското и международното разбиране на европейските принципи в Европа. През 2010 година имаше 216 проекта от 27-те страни членки. Е, те бяха избрани в две фази. Е, първата фаза е, беше на национално равнище. Проектите бяха избирани от национално жури, състоящо се от евродепутат и представител на местните младежки организации тези така избрани 27 национални проекта бяха разгледани още веднъж от европейско жури, в което членува председателя Бузък, още трима евродепутата и е, четирима представители от наградата Кар Велики в е, Ахен. Е, това европейско жури избра трима победители. Третата награда е връчена един български проект събрал млади инженери за разработване на един робот който използва екологични енергоисточници и рециклира отпадъци. Втората награда в размер на 3000 евро. Господин Кели е връчен един ирландски проект. Аз вие сте тук. Това е проект за книга и пър, първата награда от 5000 евро е връчена на германски проект който се казва Влак за Европа и обединява 25 училища за професионално обучение. Неговия локомотив и неговите вагони са построени в различни държави. Странен, но много добър проект. Имам тук трима представители. Български представител Мария Котева, Лайен Сименстат от Ирландия и Саша Емрих е представителя на Германия. Сега ще по а, тримата да представят своя проект. Госпожа Котева е първата, която има думата. Заповядайте за българския проект. Um, Добър ден на всички. Ще говоря на английски. да се представя. Аз съм Мария Котева. Вече две години активно участвам в БЕСТ. После ще ви кажа какво значи. Завършила съм економически международни отношения и представлявам местната група БЕСТ София, която спечели наградата Карл Велики тази година. В моето изложение ще ви запозная с Best International, каква е мисията, визията и услугите, с Best София като местна организация, след това за нашия проект за участие в конкурса за най-добро инженерно постижение и след това с това какво правим, след като ни удостоиха с наградата. Без те съкръщение и означава съвет на европейските студенти в областта на технологиите. Ние сме неправителствена организация, работим на а, доброволен а, принцип а, в Европа а, от а, незабравимата 89-та година. Помагаме на студентите, които се занимават с а, технологии, да а, раз, разбират по-добре своята и другите култури, да работят по-добре в международните си връзки. В мрежата са включени 86 университета от 30 държави. Активните ни членове наброяват близо 3000. А, чрез своите услуги обхващаме близо милион от студенти. Нашата визия е а, посветена на принципите на разнообразието а, за постигане на допълнителна стойност от а, образованието. Ние искаме да а, приближим участниците в този е, небезизвестен триъгълник университети, студенти, фирми и е, по този начин, е, чрез дейността си, да е, допринесем за добавяне на стойност към образованието, което се предоставя в университетите. Ние помагаме на, на студентите за по-активното им включване в образованието, за реализирането на образователните цели и подобряване на самото образование чрез отразяване на мнението на студентите по тези въпроси. Помагаме и на студентите посредством международните ни а, платформи за професионална а, ориентация и подкрепа за започване на кариера. За Бест София. Преди е, месец отбелязахме 10 годишния обилей на нашата местна организация, която включва 35 ентусиаста, студенти. Отново работят на е, доброволен е, принцип. Всяка година организираме различни конкурси, както и две прояви, насочени към кариерното ориентиране. За нашия проект започнахме през октомври 2009 година. Събрахме студенти 15 на брой от различни университети. Те се разделиха на 5 екипа, имаха конкретна задача Основната задача беше е, да се е, проектира робот, който трябва да е, след, следва определена поточна линия с, с, и да извърша различни дейности. За съжаление, не мога да ви дам повече технически подробности. Според нас студентите не си дават сметка колко полезно може да бъде допълнителното образование – за включването им в пълноценния обществен живот. Ние им дадохме възможност да упражняват и да реализират своите инженерни познания и умения в полза на обществото. Те имаха възможност да работят в международна среда, да общуват е, със свои колеги от различните страни, така по-добре да осознаят културното богатство и разнообразие, една от основните ценности на Европейския съюз. В двете категории на конкурса е, се насочихме към а, а, проучване на конкретен казус и към екипно проектиране. А, те трябва, студентите а, трябваше а, на първия етап а, да проектират, а на втория да, и, да реализират проекта за робот. Поси, посетихме Пловди, втория най-голям град в България. Там участ се запознаха с а, а, някои от елементите на българската култура, традиции и бит. За съжаление не можахме да присъстваме в Ахен на връчването на наградите, защото то съвпадна с изригването на вулкана. Но а, получихме своята награда благодарение на Информационния център на Европейския парламент в София, за което благодарим. Какво стана след получаването на наградата? през август проведохме една проява посветена на образованието. Отново се събрахме 21 студенти от технологични факултети и университети. Подбора се основаваше на попълване на въпросници. Организирахме се на три тематични мрежи – те трябваше да а, съберат информация и да препратят своите наблюдения на лицата, които се занимават с а, развитието на образованието в а, е, европейски план. Основно се обсъждаха въпросите как успешно да се направи крачката между студентската скамейка и а, успешната професионална ре, реализация, какво всъщност предлагат а, университетите и фирмите. Повечето от участниците са студенти последна година, т.е. те можеха да споделят своите наблюдения. И а, искам сега да благодаря за, за така а, получената награда Карл Велики, защото без тази награда нямаше да може да проведем тази а, въпросната проява. А, след това а, организирахме обмен на младежи студенти, където участваха 30, участваха 33 души от България, Румъния и Франция. Благодаря ви и ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Благодарим ви много. Сега продължаваме с Ирландия. Заповядайте, елате тук на подиума. Line Madsen, Simonstadt. Simonstadt. Okay. Go. a full screen. Slideshow. Yeah. <laughs> Okay. Um, so my name is uh, Lina Madsen Simon. Е, здравейте, аз съм Лине Матсен Сименстат и представлявам едно малко издателство. По професия съм журналист и работя в а, издателството. Норвежка съм, не съм ирландка, но а, изведнъж и ние станахме член, част от Европейския съюз. Да, бе, да, и аз за това питам. Та, а, този проект, който а, ни донесе второ място в а, класацията за наградата Каро Велики, е тази книга – You are here. Сега сте тук. Може да я видите. Това е тъй нареченият сборник Пан-антология, в който се включват произведения от хора от Европейския съюз и освен на аз, която съм норвежка, има и произведение на Джона Холтън, който е ирландец, за това тук пише, че проектът е ирландец. Проектът бе осъществен от е, нашата неправителствена организация, която се е, занимава с е, култура, с книги, с визуални изкуства. Това не знам дали се чете. Не. Okay, the background was a bit uh, more faded my <laughs> PowerPoint, but uh, yeah, I'm sure can read it. Съжалявам, че фона а, малко се натрапва, <laughs> но така. Книгата с две думи а, се отнася за това какво означава да живееш в Европа 20 години след падането на Берлинската стена. Какво означава да си млад европеец, който приема за даденост тази неразделена Европа. А, идеята тръгна а, за ме, от това, че ние с Джон Холдън, другия редактор, 2008 година се преместихме а, да работим а, и живеем в а, Берлин. Намерихме а, този град, който тогава беше обявен и за Европейска културна столица, за а, място, където така силно вълнуващите ни до тогава национални самобитности изведнъж изчезнаха и а, някакси нашата връзка бе, къ, се оказа, че е на принадлежност към Европа, а не на отделните ни държави. Ние с Джон сме от поколение, което не помни падането на Берлинската стена. И много често си говорихме за това. И за това как това ни се отразява като а, поколение, защото нямаме този обща общо споделено минало, което да ни разделя живота на преди и след падането на стената и ние приемаме всичката тази свобода на пътуване и живеене в различните страни и програмите Еразмус като нещо дадено и полагащо ни се. А, да, а, интересуваха ни проблемите на нашето собствено поколение – и освен това, а, чисто любопитство, а, плюс професионалния ни интерес, искахме да видим а, как се развиват а, творчеството на младите европейци от това поколение. И така се захванахме с съставянето на тази антология. А, с две думи, а, как а, се разгърна тази, е, този проект. Първо кандидатствахме за финансиране, тръгнахме да търсим а, хора, които да включим в антологията. Няколко месеца се занимавахме именно с издирвателска работа, търсихме интересни хора които да включим и а така, чрез познати и познати на наши познати и така нататък намерихме много а, хора. Искахме да разгърнем тази идея за нашето поколение и какво означава за него да живееш в различни европейски държави, повече от една. А, като антология, книгата може би е уникална, защото ние като редактори си поставихме за цел да бъдем изненадани от а, крайния ни резултат. А, просто казахме на а, авторите да ни дадат каквото те преценят за интересно, така че и за нас да е интересно. После ще ви разкажа две думи за отделните автори, включени в антологията. това намерихме а, художници, които да изготвят а, а, дизайна на книгата. Ето я. И бидейки издателство, а, ние от Broken Dimanche Press искахме а, самите ни книги да представляват произведение на изкуството и да продължим традицията на издаването на красиви книги искахме дизайна да отразява това, което избрахме по отношение на езика. Езикът а, е важен, после ще говоря за него, но ние а, е, включихме произведения на пет различни езика и а, нашата концепция отразява и отношението ни към езика. И така, 2009 а, а, бе поставена като дата за издаване на а, книгата. Затова а, насочихме тематиката към 20-та годишна на нападането на а, стената. След това и а, книгата бе а, представена за пръв път в Берлин. Изпратихме на различни академични и културни институции в Европа. И малко е трудно да се говори за книгата а, като обобщение, тъй като тя е толкова богата и разнообразна като тематика. Мога да спомена авторите. А, примерно има една статия, в която се разказва как иммигрантите в Берлин се движат из града, какви райони предпочитат. Има материал за интеграционната политика, за е, стените на Падуа, които е, разделят е, центъра от основната част от града. Има една пиеса, ръкопис от датски драматурзи за един център за търсещи убежища също така има и репортаж, който представя лични преживявания на активисти, правозащитници в Беларус. А по отношение на академичните жанрове има есета, драма, фотография, поезия. Книгата е написана, както казах, на пет езика а, плюс всичко е преведено на английски. А, това беше важна част от нашия проект. Пишейки книгата, която бе определено насочена към европейската идея, ние се чудихме как да го на, а, направим, на какъв език да я направим. Не ни харесва идеята Европа да е англоговоряща. Ето и а, някои от другите страници в книгата. Тук се, е, е списъка с авторите. Е, тук се виждат и две грозни правописни грешки. Може и заради а, а, фона да не може да видите. Така имаме един а, поет, а, Ана Котън от Австрия, Ана Бро а, от Копенхаген, Анджелика Дроцкевич но, от а, Полша, а, руманист, Мартин Калан, визуален а, художник, а, Волка Мартинска а, от а, Беларус, а, Франческа Мосани от Италия, Кристоф Керауей от Холандия, също белетрист, и Урсула Волшник от Германия, от полски происход. Джон Холтън, който е, е от Ирландия, също пише романи и накрая моето име. Искахме тази книга да е и добро начало на нашето издателство. Австрийската поетеса Ан Котън а, а, е автори на следващата, следващата книга, която издадохме, а, на а, стихосбирка. А, казва се Какофония. А, благодаря. And now the last and the first, uh, Сега господин Емшер, господин Емшер, извинявайте, който печели първата награда. Um Тук става дума за една теснолинейка. Заповядайте. So, Tag, Добър ден, уважаеми дами и господа. Аз ще е, изнеса моята презентация на немски. Много добре казва председателката. Аз се казвам Саша Енрих и е, представям проект на мрежа 2010 Влаг за Европа. Първо искам да благодаря за поканата и за шанса да представя тук нашия проект. Какво означава ЦНЦ? CNCO е съкръщение от Computer Numerical Control, което това е, са така наречените машини с CPU, с цифрово програмно управление как стигнахме до а, нашата идея? През 2006 а, година на 10 ноември имахме едно подготвително посещение и е, както виждате, това са първите резултати, т.е. първото виждане за това какво ще представлява нашия проект. Преди да начертаем тази картина черната дъска, все още нямахме идея за проекта. Е, Ръководителя тогава започна да рисува на дъската този влак и от това се роди идеята за построяването на влакчето. В нашия проект Участват 24 партньорски училища от 24 европейски държави, след което се опитахме да включим колкото може повече страни. За целта, по време на различни срещи по проекта, сформирахме различни работни групи, които се занимаваха с разработката на различни части от проекта. Всяка държава трябваше да построи своя собствен е, вагон по начин, по който най-добре да е, представя съответната държава. Е, проведохме пет срещи по проекта в Германия, Италия, Испания, Франция и Белгия в периода от 2006 до 2009 година. Тук на тази снимка много добре се вижда как протичаше работата. Това са двама испанци, които обмислят е, е, плана и организацията. Ето тук се вижда как с помощта на компютъра и цифровата техника се е, прави проект на Куплунга, след това виждате една снимка от монтажа на локомотива и напасването на куплунга към вагоните. Тук виждате една снимка от заключителната среща по проекта в Бат Кройцнах в Германия. Това беше пробното пускане на влакчето. След редица подобрения влакът наистина тръгна и всички почувстваха огромно облегчение. А, е, ето тук по технически причини влакчето не вървеше. През април 2010 година имахме възможност да покажем нашия влак в е, Европейския парламент. Дойдохме тук с една група от 50 души. И на а, площад Менухи пуснахме влака, а, след което спечелихме а, наградата Карл Велики а, в Ахен. А, през 2011 година ще стартира нашия последващ проект. това отново ще бъде а, влак. Целта ще бъде да разширим на ЦНЦ мрежа с още различни държави, тъй като за сега все още не е ясно дали всички партньори ще участват. Е, ще се опитаме да включим училища и от други държави. Вагоните най-вероятно ще представляват всеки различен физичен закон. Това решихме на последната среща планираме да интегрираме една европейска електронна карта, т.е. до трасето, по което ще върви влака, да се постави една карта на Европа и когато минава вагона на съответната държава, на, на тази карта ще се активира някакъв светлинен сигнал, който да показва на коя държава е вагона. Проектът ще продължи някъде около две години и сигурно ще започне на 1 август 2011 година. Освен това, както вече казах, търсим още училища да ни станат партньори. От една страна от държавите, които вече участват в проекта, и от останалите държави, които не участват, така че да могат да бъдат представени всички е, държави. Ето сега тук една малка анимация ще ви пусна. Така. Аз, е, аз съм представител на координиращото училище, ББС е, се нарича то, от е, Бад Кройцнах. Ако съществува интерес, това е адреса и номерата, на които може да се свържете с нас. Благодаря ви много за вниманието и за интерес. Много хубаво, благодаря много. Това бяха три прекрасни презентации. Винаги е радост и удоволствие да видим как функционира разбирателството и сътрудничеството в Европейския съюз и ангажиментът включително и навън към трети страни. Ако колегите имат някакви въпроси, заповядайте. Ако не, предлагам по идея на младия колега Емриш да потърсите партньори в своите избирателни окръзи, които могат да участват в вашите проекти. Ако няма въпроси, но все пак виждам, че има един въпрос – не е въпрос, исках да направя един коментар. Аз имах честа и удоволствието да участвам в германското жури за връчване на германската награда Карл Велики. И трябва да ви кажа, че за мен бе голямо удоволствие да констатирам първо колко различни проекти изобщо се провеждат, що за различни проекти бяха подадени като кандидатури. Предполагам, че в другите държави не е било по-различно от Германия. И за мен е жалко, че толкова малко неща се знаят за тази награда. Например, аз преди да дойда в Европейския парламент не съм знала, че тя съществува и мисля, че публичната информация по отношение на подобни дейности и проекти в държавите членки е прекалено ограничена. Въпрос, по който трябва да помислим в Европа. Как тези единични отделни проекти да бъдат по-известни, защото между тях имаше наистина прекрасни а, идеи и бих предложила да се създадат модели под формата на най-добри практики и да се помисли как да се прави реклама и как да се повиши а, интереса и най-вече информацията за тези проекти, а, защото това са наистина чудесни инициативи от страна на младите хора – за сближаване на Европа? Uh, uh, Първо, честито на тримата победители, чието проекти бяха представени тук. Те всички заслужават похвали. Аз като ирландец съм особено а, щастлив, че има добра вест, която днес се свърза с моята страна. Браво на Джон. А, трябва да помислим, може би, в бъдеще, а, по какъв начин да огласим повече а, а, работа, която се върши а, по тази програма, с тази награда. Благодаря. Аз искам да поздравя всички а, наградени, е важно да се превърне всичко това в а, нещо реално. А, например, а, тази това сътрудничество между университети, училища и издателство е добър модел. А, искам да питам, госпожо председател, как да намеря как е, да си купя тази, това издание. Там става въпрос за интеграцията на младежите в Европа, така че ще е хубаво да се запознаем с това издание. Благодаря. Миналата година до нас бе отправено писмо за участие на колеги от държавите членки винаги има комуникация, но понякога човек ни обръща внимание, не знаеки колко важни са а, идеите и предложенията. Ние знаем и те първа ще знаем какви примери се внасят в отделните страни. Защо колегите, защо ние в своите избирателни е, райони да не се заемем с тези проблеми и може би да направим съвместна презентация на онова, което младите хора правят, идеите, които имат. Вие бяхте, Сабина Ферайн беше. Ето, вие двете можете да предложите нещо в Северен Рейн Вестфалия, е? федералната провинция, откъдето идвате. Това могат да го направят обаче и колегите от Бавария. Тоест, ние наистина можем да използваме тези неща, за да се идентифицираме с проектите, а и младите хора, които не са спечелили а, награди също, но просто да разширим публиката. Във всеки случай аз ще се запозная с процедурата и ще ви изпратя. госпожа Косте и след това госпожа Райнар. Аз също съм за това предложение. Наистина трябва да полагаме усилия за това в нашите страни. Не знам дали има портал, или нещо, което може да се а, отвори, а, за, да се почерпи информация, както за победителите, така и за тези, които не са победили. Малко предложения от нас. Нас ни посещават много училища, много често, които имат голям интерес към Европа и затова идват. Дали не е идея да се обърнем към тях, да, им, да им, ги запознаем с това, че съществува такъв проект? Ето това е още една възможност за комуникация. Добре, като домашно ще взема със себе си следната задача. Ще проверя какви точно са а, целите на проекта, подробности около проекта, кои колеги да запозная, за да знаят, че изобщо това съществува и ще им обърна внимание на портала, който съдържа информация за него. Естествено, човек трябва да чете всичко, но нас ни зариват действително с имейли и човек не знае дали всички тези имейли наистина са толкова важни. Това въжи и за собствената ни работа в избирателните райони, не само с училищата. Благодаря на, трите, на тримата победители. Можем да приключим тази тема. Пожелавам ви всичко добро и успех за в бъдеще във вашата дейност и ще се видим отново през следващата. Ще видим през следващата година кой ще бъде победител. Европа, е, тази идея идва от Европейския парламент. Ще поканим победителите до година. Няма да сте пак вие. Ще, ще ви стане прекалено много. Но съм сигурна, че вие ще се радвате на победителите от идната година. Самия вие, господин е, Емшер, казахте, че имате още повече вагони, още персонал, нова техника. Това е важно. А вие ще намерите сигурно нов проект за книга. Вие във вашата област в България, със сигурност ще се погрижите за това техниците да правят нови и нови изобретения, за да поддържат чиста околната среда или за да изчистят тази е, е, среда, която е замърсена. Преминаваме към следващата точка, по която аз съм докладчик. Там става дума за участието на Швейцария в е, програми за учене през целия живот. Швейцария има а, а, отхвърля участие в европейското економическо пространство, но винаги е била заинтересована от силно сътрудничество в областта на обучението, културата, професионалното обучение. През август 2009 година бе постигнато споразумение с Швейцария за участието на Швейцария в двете програми за младеща и за професионалното обучение. Има съществува член 218. Европейския парламент трябва да, да даде своето съгласие преди споразумението да влезе в сила. Естествено, че ние няма да откажем, защото винаги се радваме, когато Швейцария иска да участва в европейски въпроси. Няма изменения. Можем да приемем или да отхвърлим, но аз не мисля, че има някакви основания да се отхвърли такова желание на Швейцария. Още повече това не ни струва нищо. Швейцария ще, си, ще даде своя финансов принос за своя проект. Можем да се радваме само да разширим своя хоризонт с малката Швейцария. Основното на това, основните цели на това споразумение са, състоят в това, че за Швейцария са в сила същите процедури и правила, както за държавите членки на Европейския съюз и представените от тях проекти. На второ място, Швейцария трябва да използва национална агенция, за която да координира провеждането на програмите и на национално равнище. Плаща своя финансов принос и те участват в програмни комисии и комитети, които касаят нейни съвместни проекти. Така че могат да препоръчам само приемане на това споразумение, Швейцария да участва в тази програма, младеща в действие, а и програмата за обучение през целия живот. Мисля, че няма какво да възразим. Има ли възражения? Не виждам. На 18 ноември официално ще гласуваме. Добре. С това шеста точка е изчерпана. Преминаваме към седма. Темата Европа, водеща световна туристическа дестинация, нова политическа рамка за европейски туризъм. Нашият докладчик е госпожа Ранер. Вече водихме неофициална дискусия миналия път. Позволете ми да й дам думата. До 12 часа на 9 ноември имаме срок за внасене на изменения. А на 2 декември ще гласуваме по предложението. Госпожа Ранер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, много се радвам да ви представя първия проект на това становище. Работихме много тясно заедно с комисията по транспорт, така че в този смисъл представям общи идеи. Мисля, че туризма, както за комисията по култура, така в комисията по транспорт, не беше нещо, с което се е, занимавахме. А, а това е важно. На всички е, трябва да ни стане ясно, че е, туризма допринася както за създаване на заедост, така и за развитието на регионите, така и за постигането на много европейски цели и за изработване на европейска идентичност. Туризма винаги е бил и ще продължава да бъде двигател на економическото развитие, но непрекъснато се изправя пред нови различни предизвикателства. Като казвам това, имам предвид застаряването на населението. Ние ставаме все по-мобилни, но и все по-стари. Става дума за засилващата се конкуренция, за опазването на околната среда и за а, анализиране и насочване на търсенето. Имам намерен е, а, още от сега очаквам с нетърпение вашите изменения, тъй като това няма да, да бъде мое лично произведение, ще бъде произведение на цялата комисия по култура. Наблюдаваме също така, че културният туризъм все повече се засилва и точно за това искам да привлека вашето внимание върху тази тема. А, трябва да бъдем все по-гъвкави, за да можем непрекъснато да отчитаме новите форми на туризма. А, а, трябва да се съобразим и с различните нужди на туристите. Възрастните туристи а, имат други а, потребности. Хората с увреждане имат други потребности. Те не могат да изкачат 25 стъпала, за да се качат до покрива на една църква. Изобщо за тези групи от хора трябва да си помислим и да им а, помогнем. И тъй като търсенето определя предлагането, мисля, че трябва да си дадем дадем сметка за, демокр... Е, за демографските промени и да ги вземем пред предвид. През 2020 година 20% от населението ще бъде на възраст над 65 е, години и за това ние трябва да помислим какво ще искат възрастните туристи? Те кулинарен туризъм, културен туризъм ли ще искат? Ще пътуват ли с автобус, защото се страхуват да летят? Със собствени си автомобили ще пътуват и така нататък. Изобщо има множество посоки, в които Европа би могла да се развие. Второ, много а, важен ми се струва въпросът, свързан с персонала, който работи в туристическия бранш, а, тъй като а, този персонал, независимо от това къде се намира и с какви гости работи, трябва да бъде добре а, обучен. А, за това трябва да наблегнем на качеството а, на, а, обучението и на програми като Леонардо да Винчи, Еразъм а, и така нататък. А, от а, Австрия знам, че обучението е много важно и никой не може да получи добра работа в туристическия бранш, ако няма опит в чужбина. И мисля, че това трябва да се насърчава, защото само тогава, когато госта се чувства като у дома си, той ще бъде склонен да дойде и а, а, втори път. Трето, Отказаното до тук простича необходимостта от обмен на обучаващи се в сферата на туризма и необходимостта за изучаване на чужди езици, защото не е много приятно, ако на много развален е, език. Обслужващия персонал е, попита дали закуската да бъде готова след 5 или 6 е, минути. Затова мисля, че страните членки трябва да се специализират. Е, тъй като това да бъдеш добре разбран е предпоставка за добро е, прекарване. Добре е теоретичното обучение в училище да се комбинира с практическо обучение. Е, това вече съществува в е, е, в Австрия учениците обучаващи се в сектора на туризма прекарват три месеца на, на работа под формата на практикум. Не знам дали навсякъде е това. Туризма изисква да си сътрудничат е, предприемачи, т.е. операторите в сферата на туризма, местните сдружения и организации е, и е, училищата. Всички те трябва да бъдат свързани в мрежа. 10% от обучаващите се в Австрия се обучават в областта на туризма. Не разполагам с други данни, освен тези в Австрия, но тази цифра показва колко голямо е мястото на и значението на този бранш. Вие всички познавате а, е, инициатива като Европейско културно наследство, Европейска столица на културата и така нататък. Всички тези марки трябва да се а, е, интернационализират. Европа а, е, Европа трябва да се разглежда като един цялостна цел за трети държави. Мисля, че това ще бъде много интересно. Всички ние знаем, че културата и туризма се нуждаят от целенасочен маркетинг още последния път установихме, че нас изобщо не ни познават и ние трябва да поработим малко в тази посока. Бихме могли, примерно, да си поставим следната цел, да наблегнем на цели, които са по-малки познати, да се борим срещу сезонната заетост и да се опитаме да пренасочим туристическите потоци към нетрадиционни места. До този момент са, а, публи... и, има четири публикации. А, в Австрия, участ... Австрия участва в а, а, всички. А, важна за мен е също така връзката между туризма и а, спорта защото вече днес се каза колко голям може да бъде приноса на спорта за това да поддържа хората в добра форма, да ги направи щастливи, най-общо казано. Тоест, като говорим за туризъм, трябва да помислим и за създаването на повече е, велопътеки. Изобщо има видове спорт, е, с които може да се занимава всеки, независимо от това колко възрастен е той. Културните и спортни мероприятия не се планират и организират по начин, който да помага за развитието на региона. Можем да се опитаме, примерно, да правим маркетинг на по-малки спортни мероприятия, които нямат до този момент шанс на пазара. И това може да се промени. Също така трябва да се предоставят достатъчно средства, за да може съществуващите програми да разгърнат своя потенциал. Знаем, че парите за тези неща никога не достигат, но трябва да се опитаме да бъдем иновативни а, и да финансираме съществуващите програми, които знам, че със сигурност а, работим. По този начин могат да бъдат привлечени и допълнителни средства, могат да бъдат и изработени някакви средства. Последния път си говорихме за а, това да има сайт www.visiteurope.com. Това да бъде платформа, която да се доразработи, в която да а, участват всички държави. Тази платформа трябва да служи за това а, да направи Европа по-видима, да направи по-видимо европейското културно а, наследство. А, то, този сайт може да бъде оформен на официалните езици на Европейския Европейския съюз по примера на други австрийски сайтове. Тази платформа би могла да бъде централен форум, който да свързва различни инициативи и програми. И изобщо, след като вече имаме такава програма, трябва да я използваме. Е, Дори сега ти ще ми кажеш, че през юни, юли и август слънцето е най-силно е, не съм включила тази тема в моя доклад. Може би ще предложим а, и такова изменение, защото а, хората, които не, не зависят от а, училищните вакансии, биха могли да а, предприемат пътешествия през а, септември, октомври, ноември, за да можем да избегнем тази сезонна деформация на бранш. Очаквам с нетърпение вашите изменения, вашите предложения предложение и съм убедена, че нашия доклад ще бъде много интересен. Благодаря ви за вниманието. Е, е, Благодаря. Думата има госпожа Коста. Благодаря ви. Трябва да ви кажа, че споделя много от нещата, които авторката на становището предлага, госпожа Ранер. Много неща а, трябва да бъдат засилени в тази област. Аз вече го казах и миналия път. Много важно е наистина да стартираме тези инициативи, защото културата, културният туризм, туризъм всъщност в момента заема най-висок дял в Европа. И ако този нов туристически продукт сега идва на пазара, трябва да го подкрепяме. И аз вече казах, че задължително трябва да се подчертае, че много неща се променят. Например, начина по който е организиран туризма днес. Туризмът днес не е просто да отидеш от една точка в друга. Туризмът е участие, съпричастност от чуждата култура. И за това работата на тази комисия по-настоящем обхваща много по-важни задачи, отколкото в миналото. Връзката в това отношение трябва да е много силна с теми като туризъм, инфраструктура, така че да се предлага в съвкупност с това една културна принадена стойност. В тази комисия ние вече бяхме говорили за това, че културният туризъм е един много сериозен вектор. който попада в нашето поле на правомощия. Говорим за устойчив, качествен туризъм, който трябва да проявява отговорност и тук съм съгласна с, доста, с докладчика, че е необходимо да се а, полагат усилия за откъсване от традиционните сезони и туризмът да се пренася в а, региони на места, а, където до сега не е развиван. В тази връзка имаме европейска програма за така наречените а, креативни или творчески градове и ако този проект се пусне в мрежата, може да се получат интересни неща. В това отношение искам да спомена различни инициативи. Например, знаете за съществуването на културните столици, селските региони в Европа и у нези региони, които са по принцип по-малко известни, биха могли да бъдат подпомагани, насърчавани. В това отношение трябва да създадем връзка между културния туризъм и туризма на действието. Тук си мисля и за дизайна, така че да напреднем още в тази посока, а да не преследваме само класическите пътища. В това отношение има различни инициативи. Така че тук предлагането може да бъде е, отделено от сезонната зависимост. Господин Келер. Благодаря много. <clears throat> Мисля, че Хедър е, е, на цели правилния тон в а, своето изложение. Има няколко аспекта, в а, които наистина може да се работи, за да се използва огромния капацитет на Европа в областта на различните видове альтернативен туризъм. Особено днес там има голям потенциал за растеж, защото не всеки иска да си губи времето а, или просто си го прекарва лежейки на слънце на а, плажа. М освен това, може да се а, използва потенциала и на това, че е застаряващото население и да се разшири сезона за туризъм. Също така за младежите е удачно да се целенасочат други дейности, но като цяло е добре сега да се развива а, туризма а, в Европа, за да се укрепва а, и развива и европейската идентичност. Добре развития, разработен, устойчиво разработен туризъм може да помогне много в тази посока. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че идеята е прекрасна да се съчетае културата и туризма. Искам да наблегна на въпроса за информация. Та, много е важно. Говорим за концерти, за фестивали. Може, разбира се, това да са а, в областта на класическата музика, но може и да е за младежи. Хубаво е тези неща да се разгласяват. И после, разбира се, да се набелязват целевите групи. Младежите, по-възрастните хора, семейните хора и така бихме могли да се, бихме могли да разработим конкретни идеи или събития специално за тях. А, за спорта. Примерно, не само за големите спортни прояви, а просто за да се занимават с спорт. Хората през зимата, примерно, могат да ходят а, в Австрия да карат ски или пък през лятото в Испания да играят голф. Много са възможностите за такива прояви. В Европа идват туристи от цял свят. Всички тези хора трябва да получават необходимата и подходяща информация. Може би а, по този начин може да се насърчава културния туризъм. Бихме могли да използваме нашите посолства и агенции по цял свят за тази цел. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за това, че е включен, са включени всички разновидности на туризма. Благодаря ти, защото ти се стремиш да намериш този вид туризъм, който ще отговори на конкретна потребност. Но две неща трябва да се подчертаят. Европейското културно измерение. Благодаря ти, че включваш някои елементи, които не се изчерпват с границите на една държава. Аз мисля, че трябва да разширим е, тези туристически маршрути, които имат европейски теми. Например, по пътя на Свети Джеймс и така нататък. Това са интересни неща, привлекателни за европейците и за туристи от други континенти. Има нещо, което според комисията по транспорта липсва обаче. Днес трябва да е възможно бързо и ефикасно да се пътува из Европа. Не става въпрос за ефтини авиокомпании, които основно се използват от туристите, а, а предимно за високоскоростните а, влакове. Например, а, между Брюксел и Лондон. Такъв вид влакове. Те трябва да се имат предвид, когато се работи в областта на туризма. Благодаря, господин Сколия. Благодаря, госпожо председател. Аз ще подчертая нещо, което колегата докладчик спомена, а именно за областта на спорта спортът във връзка с туризма. Това на практика се е, очертава като актуална тенденция в Италия. Има много спортни инициативи, прояви, в които се полагат усилия да се подобрят знанията за някаква локална специфика или пък характеристика на цялата страна. И аз за това исках да го подчертая. Много се радвам, че тази тенденция се споменава от автора на доклада. Определено е, е хубаво да имам документа и на всички езици, които трябва да се преведе. Аз а, мисля, че това не искаме всичко да е записано вътре, просто да са включени европейските културни маршрути, примерно тези в Румъния. И това, което казвате обаче, със сигурност трябва да се запише. Аз имам проблем с втората точка, така както е написана, не може да продължи да съществува, защото там пише, подчертава качеството на. Е, програми за е, обучение. Нека да не включваме навсякъде е, Еразъм, защото Еразъм не подкрепя предприемачите. Предприемачите трябва сами да инвестират, защото след това те ще спечелят от туристическите дейности. Бих махнал предприемачите и ако а, един предприемач не, не може да организира нещо в трансграничните региони, той просто не е добър предприемач. Мисля, че трансграничния и международния опит е важен за всички работещи в сектора на а, туризма и за тази цел трябва да бъдат използвани наличните програми в Европейския съюз, тъй като Еразъм не е подходяща програма но като цяло намирам проекто доклада за добър. Трябва да видим какво ще направим с Visit Europe и аз ще погледна какво става на, на този портал и там трябва да бъдат поместени линкове за европейски фестивали, тъй като европейските фестивали имат собствена платформа, но когато човек отиде на сайта Visit, Visit Europe и намери линк към фестивалите, това ще бъде в помощ помощ на хората, които се интересуват от култура. Като обобщение ще кажа, че и аз ще направя няколко изменения докладчика. Записах си няколко неща. В Visit Europe трябва да мотивираме регионите да участват в портала, които не са в състояние сами да го направят по финансови и други причини. Записал съм си също така и образованието по, по темата за спорт. Това наистина е гореща тема. На 10 ноември всички сме поканени да видим как, как се случва спорта в регионите на Европа. Това е Бундеслигата по хокей на Австрия. Да, това е спортно събитие. Въпросът е как то може да се свържи с културния туризъм. Тоест трябва да имаме връзка между спорта и културата. А, иначе аз съм сигурна, че спорта е трансгранична дейност. Но просто трябва да има директен линк, директна връзка към темата за културата и а, туризма, но ще намерим тази възможност в измененията. С това закривам настоящата дискусия. Е, вземете всичките си неща, защото утре сме в друга сграда, в сграда Ян, в 4Q1. Моля всички да дойдат утре за гласуването, да си вземат картите за гласуване, е, тъй като най-вероятно ще трябва да проверяваме някои от вотовете електронно и моля да останете след това на изслушването от 10 до 1 часа. Моля всички да присъстват. Благодаря ви много. Желая приятна вечер. Моля координаторите да останат. Okay. Нека всички, които не са координатори, да напуснат по най-бързия начин залата, за да можем да приключим колко... да започнем колкото може по-бързо с заседанието на координаторите.